Благодарение на съвместните усилия, положени от Европейската комисия, ЕФСА и промишлеността, броят на активните е, свойства от нехимично естество се увеличава, които позволяват възможност е, да се е, произвеждаха на по-устойчив начин. Макар да не се стига до пълно устраняване на всички странични последици от употребата на пестициди, значително се намалява рискът, свързан с тяхната употреба. Държа да подчертая, че интегрираното управление на вредите следва да стане част от ОСП. Както знаете, подобни разпоредби бяха включени в продължението на Европейската комисия и искам да ви помоля за подкрепата ни за приемането им. И не на последно място, Пет години изтекоха от първото приемане на своите планове за действие от страна на държавите членки. И сега те са длъжни да преразгледат тези планове в случай на нужда. Службите ми ще представят втория си доклад за прилагането на директивата за устойчиво употреба на пестицидите по-късно тази година. Там ще се направи обзор на преразгледаните планове и това дали от установените в първия доклад слабости са били отстранени. Също така ще направим обзори на постигнатият е, успехи е, от държавите членки при изпълнението на целите им за ограничаване на риска и ограничаване на употребата на пестициди уважаеми член на Европейския парламент, мисля, че сме съгласни, че директивата за постигна устойчива потреба на пестицидите е важна част от една по-цялостна стратегия за политиката ни в отношение на ОСП. Преди две години приехме стратегическият документ към една устойчива Европа до 2030 година. И там се предвижда значителна промяна в начинът на производство разпро... разпространение и потребление на храни. И директивата, която обсъждаме днес, ще, ще допринесе за постигане на тази обща цел. Мога да ви уверя, че моите служби ще разгледат много отблизо препоръките, които отправяте в доклада си. В много области, както вече чухте току-що, Европейската комисия е предприела мерки. Поели сме ангажимента да гарантираме цялостно прилагане на директивата и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с държавите членки за постигане на тази цел. Благодаря ви. Е, благодаря, господин комисар. Следват изказвания от името на политическите групи. Малко изоставаме от графика си, за това няма да има сини карти. От името на НП, господин Флоренц, за минута и половина. Моля всички ви да спазвате времето си за изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Като цяло мога да подкрепя доклада. Има нещо много важно, а именно повишаването на квалификацията на онези, които работят с оборудване за пръскане. Аз самият участвах в такова обучение през месец декември. Повишаването на квалификацията в тази област е изключително важно. Важно е също така и разработването на нови техники за растителна защита. Мога само да го препоръчам като активен селскостопански производител. Благодаря на докладчицата, която работи изключително ентусиазирано. На места малко надхвърля рамките на темата на доклада. Става дума за устойчивата употреба на пестициди, а не за ОСП или за замърсяването на подпочвените води. Ако искаме да обсъдим темата за подпочвените води, можем да го направим. Няма проблем. Но ако всички ние искаме да си купуваме ефтино месо, не бива да ни очудват фактите. В стопанството на баща ми имаше 80 свине, в, своето, в моето има 800, а следващото поколение може би ще отглежда по 3000 на стопанство. Ако мислите, че това е устойчиво, то грешите. Господин комисар, пожелавам ви всичко най-добро добро, моля останете твърд по отношение на неоникотиноидите. Забранихме ги. Ако сега допуснете 20 изключения от тази забрана, то ще, огр... ще ограничите онези държави членки, които искат да ги забранят и неимоверно ще улесните онези, които искат да ги използват. Господин Поц от името на социалистите и демократите, минута и половина. Справодайка е правила. Благодаря. Отличен е докладът на госпожа Гутеланд. Парламентът и комисията си вършат работата, не си я вършат за жалост държавите членки. Съответният законодателен акт е в сила от 2014 година, но държавите членки не изпълняват задълженията си по него. Не искаме да отнемаме средства на производителите. Искаме да им предоставим начини на работа, които да се отразяват добре на растителната защита и на околната среда. Използването на химически пестициди и на антибиотици трябва да е последната възможност за производителите ни, а не първият метод, до който прибягват. Затова не ме радва, че не бе прието предложението на парламента за по-бързо издаване на разрешение за нискорисковите пестициди. Вероятно това ще стане следващия мандат. Говорим постоянно за сигурност и безопасност, но в селското си стопанство допускаме бомба с закъснител, която няма да се спре пред никакви граници. Настоящият начин на работа в селското стопанство не е устойчив трябва да има промяна отвътре и това трябва да е един дълъг процес, който не би навредил на никого, нито на производителите, нито на потребителите. Колегата Хуитема за минута и половина. Eh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, в този доклад за устойчива употреба на пестициди много се говори за интегрираното управление – това означава, че а, благодарение на него ние можем да избегнем а, вредителите и заболяванията. Доклада обаче, като че ли а, се а, казва, че а, трябва да направим повече. Не знам дали е така. Правилата а, са доста сложни и затрудняват работата на фермерите. Например, когато става дума за селекция при растенията, ние трябва да а, ги подбираме така, че те да а, не бъдат устойчиви на тези пестициди. А, там има много иновации, но, а, за съжаление, законодателството а, пречи на тези иновации. Нещо друго. Директивата за нитратите – казва, че а, се, е по-добре да се използват а, изкуствени а, а, торове, отколкото естествени, което е абсурдно. В настоящата ни селско-стопанска политика се въвеждат мерки за а, екологизиране, но това означава, че а, се лишаваме от използването на естествени а, торове. Трябва да ускоряваме ускорим също така и а, издаването на разрешение за а, фермерите, така че да могат да се засичат по-бързо заболяванията и да могат те да бъдат третирани по-бързо. Благодаря. От името на Обединената левица госпожа Хазе Камп. Благодаря ви, господин председател. Говорим тук за устойчивост и пестициди. Това обаче са това обаче е оксиморон, тъй като пестицидите сами по себе си не могат да бъдат устойчиви. Пестицидите днес се срещат навсякъде в водата, в почвите, дори и в собствените ни тела. Пестицидите вредят на екосистемите, замърсяват подпочвените води и едно проучване от публикувано в Biological Journal показва, че над 40% от насекомите вече са застрашени от изчезване видове. А това има последици за цялата екосистема, за всички видове, които се изхранват с насекоми, като, например, птици, земноводни и други. Интензивното селско стопанство унищожава екосистемата ни. Това казва това проучване. И употребата на пестициди е посочена като една от основната причини за загуба на биологично разнообразие. Така че въпросът е не как можем по-устойчиво да използваме пестицидите. Не, въпросът, който би трябвало да си зададем е как можем да имаме устойчиво селско стопанство, което да опазва околната среда и да не се използват пестициди или само в крайен случай. Ето защо смятам, че Европейската комисия трябва да сложи край на субсидиите, които привилегироват употребата на пестициди пестициди. Господин Хойслинг от името на Зелените. Уважаеми колеги, заглавието на този доклад е подвеждащо. Не може да се използват устойчиво пестицидите. Просто трябва да се преустанови употребата им. Господин комисар, правилно казахте, че държавите членки трябва да излязат с конкретни планове за намаляване количеството на пестицидите. Направили ли са го до сега? Не. Само две държави членки са излезли с такива планове. Какво правят вместо това държавите членки? Един колега вече го упомена. Използват се неоникотиноиди в редица държави членки, въпреки забраната на европейско равнище. Това е недопустимо и скандално. Какъв е смисълът от законодателството ни тогава, ако някои държави членки просто го пренебрегват? Продължаваме да говорим за глифозата, ще продължим да говорим за него и в бъдеще трябва да се намалят количествата глифозат. Да, постоянно го твърдим, но държавите членки продължават да ги увеличават. Екологичното земеделие показва, че може да се работи и без глифозат. Вместо това трябва да се използват механични методи, трябва да се използва адекватно и сеидбооборота. Така може да се реши проблемът, но не се прави нищо, тъй като има мощни интереси стопански субекти, при това крупни, които искат да продължат да си продават пестицидите. Вчера бе публикувано едно проучване, което показва, че драстично спада биологичното разнообразие. Нямаме време да мислим за това дали да понамалим количеството на пестицидите тук или там. Просто трябва да преустановим използването им. Не може да допуснем да изтребим още 30% от насекомите си. Изправени сме пред екологична катастрофа а Европейската комисия не прави нищо конкретно. Затова нека не говорим за дреболей като прецизното земеделие. Прецизното земеделие не е решение. То просто предлага малко по-добри технически възможности. Трябва да помислим за това как да излезем от капана на пестицидите в селското стопанство в полза на околната среда, на потребителите, но и на производителите. Благодаря. Колегата Дурнано за една минута от името на СПД. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, в Франция голям брой е, земеделски стопани бяха отровени от пестицидите. Мнозини от тях днес обвиняват държавата, че си е затваряла очите пред е, тази безпредседентна заплаха за общественото здраве. Съвсем наскоро президентът Макрон заяви, че клохомпона не е канцерогенен, което е пълна лъжа и което само показва безотговорното отношение на нашите управници. Така че не е зле да си отворим очите пред цялата система. Целите на Европейският съюз са налудничеви, особено като започнем с член 39 с договор на Европейския съюз по отношение на ОСП, където не се споменава нищо за качеството на стопанство или за въздействието върху околната среда. В Франция на всеки два дни се самоубива един земеделски стопанин, който безспорно има нещо общо с безсмислената политика, която води Европейския съюз за сметка на малките производители и в полза на големите национални компании. Така че трябва да сложим край на употребата на пестициди. Благодаря ви. Его минуто. Господин Скота от името на ЕНС за една минута. Благодаря, господин председател. Споделям позицията на докладчицата. Съгласен съм, че трябва да се намали въздействието на пестицидите върху хората и околната среда. Трябва също така в това отношение да има по-добри национални планове. Но според мен не бива да има пряка връзка между целите на Директива 128 и новия модел за изпълнение на ОСП. Обвързването на тези модели за изпълнение с употребата на пестицидите не е уместно, тъй като така можем да поставим на карта ефикасността на системите за управление, предвидени по директива 128. От една страна Държавите членки могат да използват по-гъвкава система за прилагането на ОСП, но от друга страна се опасявам, че ще се увеличи нивото на бюрокрация. Държавите членки ще трябва да изготвят стратегически планове и след това да измерват резултатите по тях. Според мен трябва да положим всички възможни усилия, за да бъдат националните планове по-ефикасни и по-полезни. Благодаря. Приключихме с изказванията от името на политическите групи. Предстоят индивидуални изказвания. Господин Линц за минута и половина. Уважаеми господин председател, господин комисар, уважаеми колеги една надежна процедура за издаване на разрешения и устойчивата употреба на пестицидите вървят ръка за ръка. В началото на годината започнахме работа по специалния доклад за процедурата за издаване на разрешения. Сега правим още една стъпка в посока на устойчива употреба на пестициди. Аз самият съм израснал в ферма, използвал съм пестициди и знам колко е важно да се използват правилно. Отговорното използване на препарати за защит, растителна защита трябва да е основният ни ориентир. Ключовата дума е ефикасността. Използването на нови активни вещества и продукти ще допринесе за устойчивата употреба на пестицидите. Освен това, втората ключова дума е обучението на производителите. Те трябва да знаят какво правят и защо го правят. Освен това, употребата за лични цели трябва да бъде ограничена. Не може да могат частни лица да използват пестициди както си искат, само за да задоволяват свои капризи. Господин Хойслин говори за цифровизацията и технологизацията на селското стопанство. Не съм съгласен с неговото мнение по въпроса. Според мен тези два аспекта ще доведат до положителни промени. Господин Хойслинг не говори за проблемите в екологичното земеделие. Там, например, се използват вещества като мед. Освен това, добивите в екологичното селско стопанство продължават да са много ниски, а трябва да мислим и за продоволствената сигурност. Председателят. Синя карта. Е, господин Линц, синя карта. Един момент, господин Андрио. Онореволе Скот Като, ла суа доманда. Госпожо Скот Като, имате думата за въпроса си. Добре. Скот. Благодаря, господин председател. Господин Линс критикува колегата Ойнзлинг и казва, че мета е вредна, но тя нищо в сравнение с някои пестициди, които унищожават фауната в нашите държави. Не разбирате ли, че ако не защитим опрашващите а, насекоми, тогава ще настане ред ние да изчезнем? Господин Линс, имате думата за отговор. Благодаря ви. Всъщност не ми зададохте въпрос. По-скоро направихте коментар. Винаги трябва да правим разлика между това какво използваме и как го използваме. Всичко се свежда до дозата. От дозата зависи дали едно вещество е отровно. Има разлика също така между няма значение дали говорим има разлика, извинете, между неоникотиноидите, глифозата, фунгицидите и други вещества. Мисля, че колегите не винаги осъзнават тези разлики. Господин Андрио за минута и половина. Микрофоно, микрофоно. Благодаря ви, господин председател. На 27 януари държавите и държавите членки най-накрая се разбраха за хармонизиран списък с показатели, което е чудесно. Но едновременно с това на 25 януари представите държавите членки не се умяха да приемат ръководните насоки, предложени от Европейската комисия, чиято цел е да защитят опашващите насекоми от пестицидите. Така че къде е истината? Истината, е, че от 2013 година Насам Европейската комисия 25 пъти е предлагала на държавите членки текстове, които гарантират по-добро равнище на закрила на пчелите от пестицидите. Факт е, че през последните десетилетия 40% от насекомите изчезнаха, че в някои европейски региони 80% от пчелите са загинали заради пестицидите. И всичко това е вина на прекомерната потреба на пестицидите. А истина е също така, че държавните производителни родители продължават да се крият зад псевдоевропейски е, законодателни мерки, които на практика са чисто и просто тяхната неспособност да реагират. И също така е факта, че към момента альтернативните на пестицидите са безкрайно недостатъчни. Ето защо е крайно време държавите членки да спрат е, да да се крият за своето лицемерие и да служат за, като защитник на интересите на големите агрохранителни процедури. Ето защо Европейската комисия трябва да започне незабавна процедура за нарушаване на законодателството на Европейския съюз към държавите които го правят. От това зависи здравето на нашите съграждани. Госпожа Мюлер за една минута. Уважаеми колеги, ако искаме селското стопанство да е устойчиво, то интегрираната растителна защита е абсолютно необходима. Тя трябва да се прилага по-добре от държавите членки. Във връзка с това отправяме едно добро, правилно послание с, с този доклад. Има обаче нещо, което ме притеснява. Цитира се само едно проучване, което вменява отговорността за измирането на насекомите на селското стопанство. Не ни прави често това това. Нека се запознаем с фактите. Факт е, че в това проучване в рамките на 27 години са направени 37 замервания. Това поставя под въпрос надежността на статистическите данни по него. Освен това, селското стопанство се посочва само като една от причините, мисля, че това е тревожно. Трябва да има повече научни изследвания. Мисля, че цялото общество носи отговорност за опазване на биологичното разнообразие. Отговорност носи всеки от нас с избора, който прави за градината си, например. Госпожа Ривази. Микрофон. Благодаря ви, господин председател. Първо място, директивата от 2009 година за което предвижда употреба на пестицидите по начин съвместим с устойчивото развитие. Трябва да кажем, че на времето целите, които бяха поставили, бяха смислени. Какво насърчавахме? Намаляване на употребата на пестицидите, насърчавахме и альтернативните методи. Но между другото, Европейската комисия закъсня с 3 години с оценката. А Оценката показва, че има пълен провал по изпълнение на директивата. Защо? Ако погледнете какво казва доклада на, на е, ЕФСА, има увеличение с 10 до 20% на търсенето на пестициди. Едновременно с това, на това, което твърдят колегите, има значително намаляване на биологичното разнообразие. Губим безгръбначни насекоми, намалява значително и броят на птиците. Така че какво искаме? Да продължаваме да унищожаваме е, биологични видове ли? Очевидно е какво трябва да направим. Трябва да насърчим альтернативите и да инвестираме там, където има нужда, да насърчим устойчивото селско стопанство, което значи без пестициди и без химични вещества. Това е важно, господин комисар, а не обратното. Господин Педичини за една минута. Благодаря, господин председател. Според нас докладът е добър. От една страна призовава за опазване на човешкото здраве, от друга страна за опазване на околната среда чрез ограничаване на пестицидите. Но може да се доусъвършенства доклада. Не можем да говорим за устойчива употреба на пестицидите, ако не вземем предвид целия им жизнен цикъл. отпускането им на пазара до определянето на пределни стойности за остатъците от пестициди в храната. Ако не работим по проблема с вносните продукти, третирани с пестициди, няма да се справим с проблема. Не може да поставяме строги изисквания на нашите производители, от друга страна да допускаме вноса в Съюза на продукти, третирани с забранени тук пестициди. Това ще се отрази зле на вътрешния ни пазар, ще допринесе и за нелоялна конкуренция, която ще унищожи сектора. Господин Агню за една минута. Можем да разделим възраженията срещу пестицидите на две. На първо място, човешкото здраве. Вече има хора, които в продължение на 30 години са изложени на пари и вредни вещества. И то много повече, отколкото други. Някои от продуктите, които излязоха преди 20 години, вече са забранени подобни хора, изложени на техния ефект, трябваше отдавна а, да са си заминали от този свят. Другото нещо, което трябва да вземем предвид е отражението върху околната среда. Действително, а, те вредят на а, флората и фауната. Същевременно обаче, благодарение на пестицидите, се справяме с световното търсене. Без тях нямаше да можем. Същевременно обаче се стремим да намалим зависимостта от пестициди благодарение на модерни техники. Реакцията на успеха в това отношение, обаче, от страна на а, зеленото лоби е а, категорична. Няма как и вълка да си и агнето цяло. Мерси, месье ле президент, месье ле комисар. Госпожа Делае. Господин председател, господин комисар, колеги. По време на пленарните си сесии редовно разискваме въпроса за пестицидите. Мнозина основателно са загрижени. Гражданите с основание са загрижени и изискват забрана – те имат нужда да бъдат успокоени за начин по който се използват продуктите за растителна защита. От тази гледна точка съм убедена, че науката трябва да е в основа на всичките ни решения. Имаме нужда от положително отношение към мястото на селското стопанство в екологичният преход и при опазването на околната среда. За да има селскомански практики, които в по-голяма степен да опазват околната среда, трябва да осигурим подкрепа на селскопанските производители. Трябва да имаме альтернативи, които да са специфични за всеки отрасъл, саксостопанство, независимо дали те са синтетични, дали а, са химични, нехимични пестициди или друг вид альтернативи. Ето защо бих искал да ви припомня, господин а, комисар, че ОСП е преди всичко съскотопанска политика, а не екологична политика. Но при след това ОСП трябва да подпомогне земеделските стопани към двоен преход. Преход към устойчиво селскотопанство и към опазване на околната среда. По противен случай тя няма да успее. Благодаря. Каден Бах има думата. Всякият комисар. Уважаеми господин комисар, господин председател не работим против селскостопанските производители. Просто трябва да осъзнаем, че растителната защита е необходима с оглед на производството на хранителни продукти и фуражи. Просто трябва да помислим за това как да я осъществяваме. Растителната защита не се осъществява единствено чрез използването на пестициди. Има и альтернативи в селското стопанство под формата на земеделски методи и други. Има и по-нискорискови пестициди. Толкова много са альтернативните възможности, но държавите членки не го признават, не извършват контрол и надзор, а дори да го правят, не налагат санкции. Ето за това става дума днес. Не става дума за това държавите членки да предвиждат множество изключения, така че да продължат да използват вече забранени пестициди и неоникотиноиди. Искаме да произвеждаме за Европа. Искаме да произвеждаме безопасни храни, които не вредят на околната среда, както и да увеличим биологичното разнообразие. Всичко това става ясно в доклада. В него се призовава за един нов подход към европейското селско стопанство. А за целта се нуждаем и от нова ОСП. Не може да отделим едното от другото. Госпожа Скот Като за една минута. Благодаря. Ново проучване съобщава, че над 40% от а, насекомите изчезват. И то с огромна скорост. Определено има връзка с а, увеличената употреба на пестициди. Ето за това този доклад е по-важен от всякога. Учените по света ни го казаха ясно. Необходим ни е спешен преход, който да ни а, да, да прекрати употребата на тези вред, вредни а, вещества. Вместо да правим а, празни обещания, ние трябва да намалим действително употребата на пестициди и да забраним отровните вещества. Трябва да използваме в по-голяма степен интегрираното управление на вредители. Допълнително, трябва да помислим за опрашващите е, насекоми, тъй като насекомите в рамките на няколко десетилетия а, е, са на път да изчезнат. И със сигурност ние ще последваме тяхната съдба. Благодаря. Госпожа Юзо за една минута. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, трябва да спазим целите на директивата от 2019, 2009 година извинете, за устойчивото употреба на пестицидите. Нашите граждани очакват от нас пестицидите да нямат въздействие върху околната среда и да не се представляват заплаха за общественото здраве под формата на останалищни вещества в хранителните продукти. Европейския съюз разполага с най-амбициозната регулаторна рамка по отношение на пестицидите, което поставя нашите земеделски стопани в неблагодетелствено положение в сравнение с своите международни конкуренти, които могат да използват забранени в Европейския съюз пестициди. А пък всички ние внасяме тези хранителни продукти, произведени в трети страни. Не бива да пренебрегваме също така опасностите, които представляват новопоявилите се вредители. В частност, внесените от трети страни инвазивни видове. Благодаря ви за доклада, но не бива да се правиме, че вече бяха положени много усилия за гарантиране на устойчивата употреба на пестицидите. Не бива да се и предизвикателства, пред които стоят земеделските производители. Господин Дофман. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички почти сме съгласни с това, че трябва да, внимателно да се използват химическите средства. Това въжи не само за селското стопанство, но и за медицината. Можем да говорим и за това колко безотговорно се използват лекарствените средства, например. Вече бяха направени днес немалко добри предложения. Трябва да имаме по-добър подход към интегрираното управление на вредителите. Трябва да се използват по-широко също така и нискорисковите пестициди. Аз вече излязох с предложение за ускоряването на процеса в това отношение, но комисията все още е направила твърде малко. Необходими са по-добри научни изследвания, повече обучение трябва също така да се разработват и по-устойчиви култури. Има нещо, което днес бе, не бе упоменато. В миналото неведнъж сме внасяли вредители отвън и това водеше до използването на тонове пестициди, ако понякога по границите на Европейския съюз работи малко по-съвестно, ще си спестим немалко проблеми. Председателят, благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Никола Капуто за една минута. Президенте. Благодаря, господин председател. Приемането от страна на Европейския парламент на резолюцията на специалната комисия ПЕСТ бе една важна стъпка към ефикасното прилагане на регламента за пускането на пазара на фитосанитарни продукти. По този регламент се предвижда пускането на пазара само на безвредни пестициди, които не се отразяват на здравето на хората и животните и на околната среда. Но тази цел не може да бъде постигната, ако не не се прилага директивата за устойчивата употреба на пестицидите. Тя трябва да подпомогне производителите при намаляването на използваното количество пестициди. Те трябва да се заменят с устойчиви агроекологични практики и с по-безвредни вещества. Освен това, не биват защитавани живеещите в селските райони. В това отношение бяха внесени две изменения. Те бяха внесени в резултат от кръгла маса, която организирах заедно с още трима колеги. Изискахме от държавите членки да забрани незабавно използването на пестициди в близост до населени места, детски площадки, болници и детски заведения. Благодаря. По време на тези разисквания стана ясно, че пестицидите действително водят до множество проблеми, които касаят човешкото здраве и околната среда. Но аз имам друг въпрос. Говорим за употребата на пестициди в рамките на Европейския съюз. Същевременно обаче, в Турция, например, която е близо до моята родна страна, се използват много пестициди. Там няма никакъв контрол за земеделското стопанство. Използват се вещества, забранени в Европейския съюз, които после се внасят тук. Така че за каква защита изобщо говорим? Има а, определени продукти, които внасяме от Албания под етикет Гърция. или други, които се отглеждат в Северна Македония, които а, също се внасят. Как можем да контролираме а, веществата, използвани при тези продукти? Voorzitter, de commissaris, collega's, ik denk dat we hier vandaag genoeg gehoord hebben. Госпожа Валтманс, госпожо председател, скъпи колеги, мисля, че достатъчно чухме днес да се говори за устойчива употреба на пестицидите. Очевидно е, че устойчивото употреба на пестицидите е в интерес на всички. Разполагаме с директивата от 2009 година. Сега пристъпваме към оценка на тази директива, към изпълнението на тази директива и какви са резултатите. Държавите членки очевидно изостават. Да, има напредък по отношение на обучението за използващите е, машини за пръскане на пестициди, но очевидно, че има сериозно закъснение с националните планове. Трябва да се инвестира в по-голяма степен в интегрираното управление на родителите. вредителите. по, както каза господин Хойтема, Хойтема, трябва да си дадем сметка първо как произвеждаме в момента. Ако искаме да се намали употребата на пестициди. и Трябва да видим как се осъществява септопанство в момента и следят нужните средства на земеделските стопани, като например методи за подобряване на качеството на почвите. Преди всичко трябва да мислим за подкрепа на земеделските стопани, именно те работят. Господин Ферейра. Тентавел dos pesticidas на na origem de graves problemas ambientais. Благодаря, господин председател. Неустойчивата употреба на пестициди вреди на околната среда и на човешкото здраве. Употребата на пестициди е неразривно свързана с селскостопанските практики в Съюза и с ОСП. Настояваме за масов износ, за масово производство в огромни количества. Големите стопански субекти владеят ситуацията, от което проистичат катастрофални последици за дребните производители и техните семейства. Вече просто не е възможно да се използват устойчиви методи на производство. Отделните държави членки не са самостоятелни от продоволствена гледна точка. Масово се използват пестициди, въпреки че има по низкорискови продукти. Като цяло трябва да се промени начинът ни на производство, както и политиката, която стои зад него. Господин Епитедеос. Мерси, мадам ла президент. Ο ρόλος των φυτοφαρμάκων για την... Благодаря, госпожо председател. Употребата на пестициди в европейското селско стопанство е изключително важна – благодарение на тях а, предотвратяваме определени рискове. Някои от тези пестициди обаче вникват в подпочвените води и създават проблеми за екосистемите. Остатъчните вещества се отзовават в нашите хранителни продукти и застрашават здравето на хората. Особено здравето на хората, които живеят в близост до замеделските земи или просто наминават оттам. Това, което намираме в фуражите, пък застрашава здравето на животните. Някои пестициди, разбира се, са свързани и с нарушаване на функциите на ендокринната система. Трябва да се обединим и да работим заедно, за да намерим рационален подход към употребата на пестициди. Тя трябва да бъде намалена. Трябва да се опитаме да избегнем употребата на химикали. И да защитим потребителите от вредните влияния на пестицидите. Благодаря. Господин Фария. Е, е, Сеньор комисарио, alimentar uma população mundial de mais de 7 mil milhões de pessoas traz desafios. Благодаря ви, господин председател. трябва да се увеличи потребата на извините, производство на сълскотонски продукти, но едновременно с това трябва да се намали употребата на химически пестициди, които използваме прекомерно. Едновременно с това трябва да се преосмисли позицията ни по отношение на ГМО, които са устойчиви на някои видове пестициди много са малко продуктите, които имат много или слабо или незначително въздействие в околната среда. Смятаме, че директивата не се прилага в същност голяма степен, а изключенията, с които, от които могат да се възползват държавите членки, води до нелоялна конкуренция в рамките на Европейския съюз. Трябва да се търсят а, устойчиви альтернативи, които обаче да не води до проблеми с конкурентоспособността на нашите земеделски стопани. Благодаря, госпожа Грапин има думата. Доноле комисар, сигур дезбатем astăzi за тема. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Болезнена е темата на днешните дебати. Нека сме прагматични. Всички искаме да опазим човешкото здраве, но едновременно с това трябва да допуснем и сценарий, при който сълскостопанските производители се обърнат срещу нас. Има проблем с упражняването на контрол върху внасяните на пазара ни продукти. Те могат да са опасни за потребителите. Господин комисарят справо заяви, че държавите членки трябва да предприемат мерки. Но хармонизирани ли са тези действия? Трябва да бъде хармонизиран контролът. В противен случай Едни държави членки ще извършват проверки върху внасените продукти на празно, при положение, че други не правят такива проверки. Трябва също така да инвестираме в селското стопанство, в научно-изследователската и новаторската дейност, за да не се използват вредни за човешкото здраве продукти. Госпожа Шойдова, благодаря ви. Не, я виступи прото, абих зде висветила. Благодаря ви, госпожо председател. Какъв е моят подход? Трябва да се опази човешкото здраве, но същевременно трябва да помислим и за производителите, които се нуждаят към момента от пестициди. Оказва се натиск за намаляване количеството на използваните пестициди, както и за забраняването на някои пестициди, например на такива съдържащи канцерогенни вещества. Има смисъл от подобни мерки. Това е видно и от един доклад на ЕФСА, според който 96% от по 96% от пестицидите се спазват пределните стойности, а по 50% няма остатъчни количества. Освен това, трябва да се ограничи и вносът на третирани с пестициди храни. Госпожа Зоана. Добре комисар, дамна прешединта. Господин комисар, Госпожо председател, употребата на пестициди е важна за европейските земеделци, за да могат те да защитят своята реколта от вредители. Пестицидите, които те употребяват обаче, навлизат в почвите. Това а, означава, че те проникват и в подпочвените води – и влияят на екосистемите. Господин а, комисар, не сте ли съгласни с докладчика, че не бива да се правят изключения за употребата на неоникотиноиди? Много е важно да вземем предвид отделните характеристики в държавите членки и техните селски стопанства. Едно нещо в Германия може да не въжи за България, например. Обстоятелствата са различни. Какво правим в такива а, ситуации? Необходимо е интегрирано управление на вредителите, но само на едно разумно ниво, оправдано а, финансово и а, с оглед намаляване на вредата върху човешкото здраве. Органичните а, вещества трябва да имат предимство, трябва да намалим употребата на химикали. Благодаря. Господин Богович. Hvala, hvala za besedo. Е, Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че в Европейския парламент подробно обсъждаме употребата на пестицидите. Специалната ни комисия излезе със своя доклад. Целта ни е да сведем до минимум употребата на пестициди вредни за здравето и околната среда. Затова трябва да работим за интегрирано земеделие и за използването на нови техники на пръскане. Трябва да стимулираме прилагането на подобни действия. В селското стопанство ще продължи още известно време употребата на пестициди. Затова трябва да насърчаваме развитието на прецизното земеделие. Следва да стимулираме разработването на техники за идентифициране на вредителите и целенасоченото им унищожаване. Всичко това ще допринесе за екологичното замеделие. Благодаря ви. С това приключваме постъпването по спонтанни изказвания. Господин Андройкайте, си имате дума за заключение на дебата. Okay, sorry, sorry. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми че на Европейския парламент внимателно ви изслушах. Чух много смислени предложения. Всички знаем, че трябва да обединим усилия за устойчива употреба на пестицидите и да подобрим равнището на прилагане на директивата. Но нека да отговоря на някои от коментарите ви. Напълно съм съгласен с господин Флоренц и въпросът му свързан с дренажа. Знаем, че има все повече усилия да се обърне внимание на този въпрос и на новите техники на селското стопанство. Имаше и конкретен въпрос, свързан с изключенията. Изключенията трябва да си останат такива изключения, а не да се превръщат в правилото. Европейската комисия много внимателно разглежда тези изисквания и предвижда много строги мерки, и изисква от държавите членки да обосноват своите искания за изключения. Знаете, че непрестанно разговаряме с някои държави членки за изключенията. Опитваме се да постигнем пъти по тях и би следвало да им обърнем повече внимание. Някои от вас споменаха и възможностите да насърчаваме отребата на пестициди с по-низко равнище на риск. Знаете, че в момента разполагаме с процедури и правила за по-бързо издаване на разрешение за употреба на по- на пестициди с по-низко равнище на закрила. Някой спомена, че трябва да се замислим дали биологичното разнообразие е без всякаква потреба на а, химични вещества. А, не, разбира се, че това не, не въжи Да. И примера с а, медния сулфат е много сложен въпрос. Той също има канцерогенно въздействие, така че нека да не подвеждаме гражданите. Различните методи на селско стопанство използват различни продукти, включително и различни химикали. Така че нека само да не предизвикваме излишно противопоставяне между конвенционално и биологично земеделие. Нека да кажем на хората истината. Ние като регулаторен орган знаем какво значи различните видове земеделие и как различните видове земеделски стопанства използват различни методи. Господин Андрю поиска да, да приемем ръководните насоки, само че не можахме да го постигнем, защото не се събра нужното мнозинство в съвета. И сега Европейския парламент и съвета трябва да приключи процедурата по първо четене за правилата по комитологията. Искаме да се въведе повече прозрачност при управлението на риска и по този начин да се промени настоящата система, основаваща се на комитологията. Искаме да предоставим данни, които да са обществено достояние преди гласуването, но две години се започва на процеса, не сме постигнали никакъв напредък, така че ви моля отново да обърнете внимание и на това досие. Радвам се, че вчера приключихме успешно тъканите преговори е, за е, общоприлозимият регламент за хранителните продукти. Сега разполагаме с повече прозрачност при оценките на пестицидите, което е голямо постижение за всички ни. Мисля, че ви представих цялостната система за продуктицата на защита в Европейския съюз и устойчивостта на селското стопанство. Няма перфектна система. Госпожа Долнано спомена а, проблемът в Франция факта, че има много голям брой самоубийства в сръцарските стопани. Бях на място, срещах се с представители на производителите и трябва да ви кажа, че това е изказан проблем, който трябва да се разреши на национално равнище. Казвате, че пестицидите са отровни. Ами много съжалявам, но и лекарствата понякога са отровни. Така че нека да използваме истинските термини, такива каквито са, и нека си казваме нещата откровенно, а не само да обвиняваме пестицидите. Европейската комисия играе своята роля чрез определяне на процедурата за издаване на разрешително за потребата на пестициди и също така чрез определяне на максималните допустими равнища на остатъчни вещества. През 2020 година ще преразгледаме директивата, за да видим дали тя е целесообразна, а междувременно насърчаваме държавите членки да приемат амбициозни, конкретни цели в националните си планове за действие. Те трябва да покажат, че са поели сериозно отговорността да намалят употребата на пестициди или най-малкото да намалят въздействието на пестицидите върху околната среда и общественото здраве. Благодаря ви за подкрепата по тази важна тема. С нетърпение очаквам приемането на този важен доклад в Европейския парламент. Още веднъж на благодаря на госпожа Юте Гуталанд и на всички докладчици в Сянка за отличната съвместна работа и за този много изчерпателен доклад. Ще е, вземем предвид всичките ви препоръки и заедно ще продължим към, по пътя към едно по-устойчиво селско стопанство в Европа, за да защитим здравето на гражданите, околната среда и да гарантираме устойчиво селско стопанство. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И накрая давам думата на госпожа Дали за заключителни думи. mill-ġdid grazzi chair grazzi kummissarju grazzi wkoll lill-kollegi kollha. Благодаря отново, господин председател, господин комисар. Колеги, чухме най-различни и все валидни аргументи. Но разискването е доста противоречиво, тъй като употребата на пестициди има важна роля в селското стопанско на Европа. Пестицидите ни помагат да отглеждаме здрави растения. Същевременно, благодарение на тях, а, можем да опазим плодовете и зеленчуците от различни заболявания. Но нека да повторя, употребата на пестициди в момента не е устойчива. Тя води до а, унищожаване на биоразнообразието, до замърсяване на подпочвените води, на водите и на околната среда като цяло. Това, което ни притеснява е, че а, употребата на пестициди застрашава човешкото здраве, тъй като в крайна сметка остатъчни вещества се намират дори в хранителните продукти и в фуражите. Трябва да се погрижим за хората, които са изложени на негативните ефекти а, от пестицидите, особено когато те нарушават функциите на ендокринната система. Парламента се притеснява поради слабото прилагане на директивата в държавите членки. В крайна сметка употребата на а, пестицидите трябва да бъде устойчива, така както трябва да бъде устойчиво и селското стопанство. Ние смятаме, че Европа трябва да върви в тази посока и да се опита да намали употребата на химикали в полза на биологичните пестициди. В заключение, доклада, който обсъждаме днес, изпраща едно ясно, категорично послание, което можем да обобщим така. Първо, държавите членки трябва да подобрят прилагането на собствените си национални планове. Трябва да насърчат нехимичните альтернативи на пестицидите, както и продукти, които защитават растенията при по-малка степен на риск. Пестицидите не биват да се употребяват на обществени места, като например в паркове и в близост до бремени жени. Допълнително трябва да подобрим събирането на информация по отношение на остатъчните вещества. Трябват ни и по-добри мерки, които да насърчат биологичното селско стопанство. Надявам се, че днес ще гласуваме, за да изпратим това силно послание до европейските граждани. Благодаря. Както казахте, гласуването ще се поведе днес. С това приключваме дебата. И преминаваме към следващия доклад. Доклада на господин Белет относно прилагането на директивата за трансгранично здравно обслужване. Господин Белет, ако сте свършили с снимките, ви давам думата. Мерси, мадам ла президент. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожи и господа, колеги, господин комисар. С право можем да кажем, че ако има една област, в която Европейският съюз е доказал добавената си стойност, то това е областта на здравното обслужване. Много често пациентите, най-вече тези в граничните региони, предпочитат да получат здравно обслужване в най-близката болница, която често е отвъд границата. Това за тях е по-ефтино и по-удобно и въжи с особена сила за редките и хронични заболявания – Господин комисар, госпожи и господа, пациентите за жалост нерядко се натъкват на редица пречки, ако искат да получат здравно обслужване в чужбина. Процедурите нерядко са прекалено бюрократични, често също така не е ясно кога и къде могат да бъдат възстановени разходите на пациентите и в какъв размер – сега през 2019 година е крайно време да премахнем всички тези пречки. Директивата за трансграничното здравно обслужване е акт, по който процесът започна през 2011 година. Тя е стъпка в правилната посока, но има редица проблеми с практическото й прилагане. Докладът, който обсъждаме днес, съдържа оценка на прилагането на директивата. Излизаме с редица предложения в резултат от тясно сътрудничество с вашите служби, господин комисар. Това са предложения за усъвършенстване на системата. На първо място трябва да се подобри предоставянето на информация на пациентите. Повечето пациенти не знаят какви са правата им, дори не знаят къде да се информират за тях. Във всяка държава членка трябва да има поне по едно звено за контакт. Предлагаме въвеждането на системата обслужване на едно гише, така че пациентите да получат от едно място информация за правата си, за възстановяването на разходите и други. Пациентите имат пълното право да получат ясна и недвусмислена информация за възможностите за трансгранично здравно обслужване. Процедурите продължават да са прекомерно бюрократични. Господин комисар, важно е също така комисията да продължи на годишна основа да извършва мониторинг върху прилагането на директивата като си взаимодейства с националните компетентни органи. Няколко думи за редките и хронични заболявания. Най-често най-доброто лечение може да бъде предоставено в чужбина. Затова трябва да обединим усилията си на европейско равнище и в рамките на Европейската референтна мрежа. В държавите членки трябва да има специализирани центрове, където се концентрират най-добрите експертни познания по тези заболявания. И накрая цифровизацията. Цифровизацията е една чудесна възможност за повишаване качеството на здравеопазването ни. Господин комисар, миналата седмица излязохте с предложение за трансгранична цифрова мрежа за здравеопазване. Това е едно прекрасно предложение, по което се надяваме да работите бързо. И накрая многогодишната програма. Действително в нея трябва да има част посветена и на здравното обслужване. Гражданите го заслужават. Благодаря ви от името на Комисията по защита на потребителите, госпожа Грапини. Една минута. Калитате де рапортор пе авизла. Благодаря, господин председател, господин а, комисар. А, аз съм докладчик по становище към този доклад и а, смятам, че той е изключително